има комплексен подход към демографските промени и ще се подобри сътрудничество. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Това беше доклада на госпожа Вестфал. Утре ще го гласуваме след 12. И последната ни точка от дневния ред реформа на правилата на Европейския съюз за държавните помощи при услугите от общ економически интерес. Сега давам думата на докладчика. Господин председател, уважаеми колеги! Обществените услуги са сред стълбовете на европейския обществен модел. Те играят решаваща роля не само за отделните граждани, но и за благосъстоянието на цялото европейско общество. При преработването на правилата за държавните помощ, държавната помощ, извинете, за услуги от общ економически интерес, трябва да отчетем следните аспекти. Първо, как да гарантираме максимално добро качество на тези услуги и второ, как да осигурим достъп до тях за максимално голям брой групи от населението. При организирането на предоставянето на обществени услуги от високо качество е важно да се отчете нормативната уредба. От друга страна е важно да се установят по-съразмерни правила, така ще бъдат взети предвид различните видове обществени услуги и ще се намали нивото на бюрокрацията. Преразглеждането на правилата на разпоредбите на Европейския съюз за държавните помощи следва да се извърши единствено като се вземе предвид особеният статут на обществените услуги, трябва да се отдаде дължимото и на принципа на субсидиарността. За да се постигне максимална правна сигурност, трябва да се създаде обща нормативна уредба за този вид услуги на основата на член 14 от договора от Лисабон. Но що се отнася до това, Европейският парламент от години е разединен. Въпреки това, в рамките на доклада успяхме да възприемем компромис, приемлив за всички административната тежест за компенсаторни плащания към доставчиците на обществени услуги е прекалено висока към момента. Това въжи най-вече за малките и средни доставчици на такива услуги. Предлагаме да се повишат праговите стойности за освобождаването от задължението за уведомяване, тъй като според нас това би довело до едно първо облегчение по отношение на компенсаторните плащания. Трябва да се приемат такива разпоредби, че местните и регионални органи, както и доставчиците на услуги, да могат максимално да се възползват от обществените услуги и да се постигне съразмерност. По отношение на правилото de minimis, то трябва да въжи само за услуги, които се предлагат единствено и на местно ниво. За да отчетем социалната роля на този вид услуги, трябва ясно да дефинираме тяхното естество и роля. Освен това, в доклада Вземаме предвид и решението на Европейската комисия да се въведат критерии за ефективност и за съответствие с разпоредбите за конкуренцията. Ние се обявяваме против това предложение на комисията, тъй като то излиза извън компетенциите й. Тя отговаря единствено за контрола върху държавните помощи а условията от економическа гледна точка се разглеждат единствено от държавите членки и в този процес може да участва единствено Европейският парламент. Благодаря за чудесното сътрудничество, което установих с колегите от Комисията по парични въпроси. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Надявам се, че резултатът от вота утре ще отрази и резултатите от това сътрудничество. Надявам се, че утре ще можем заедно да отправим ясен сигнал от страна на Европейския парламент, а именно, че трябва да се създадат устойчиви рамкови условия за този вид услуги. Надявам се, че това ще е един ясен сигнал към комисията. Благодаря на господин Симон. Давам думата за спонтанни изказвания господин Месарос. Председо, Egyetértek azzal, hogy az általános érdekű... Благодаря, господин председателю. Съгласен съм, че за услугите от общ интерес не трябва да има ограничения. Трябва всички граждани да имат достъп до тях, независимо от приходите си. Важно е услугите да имат цена поносима за гражданите. Е, разбира се, е, правилата за държавните субсидии трябва да бъдат съобразени и с принципа на субсидиарност и трябва да дават възможност за избор на регионалните органи, които организират и финансират всички тези услуги. Държавните помощи а, е, трябва също а, да подпомагат местните предприемачи, економиката на място и да допринасят за създаването на работни места. Те трябва да допринасят за усъвършенстване на инфраструктурата, особено за нейното създаване там, където тя липсва. Услугите трябва да бъдат с добро качество и трябва да се осигури ефективно използване на ресурсите на цени достъпни за всички граждани, като същевременно и разкритите работни места бъдат с необходимото качество. Господин Кампуш. Е, е, е, Благодаря, господин председателю, господин комисар. Докладът на Петър Симон е много добре балансиран. Той разглежда услугите от общ економически интерес като част от принципите на Европейския съюз за териториално сближаване, економическо и социално сближаване. Разбира се, е, все още има голяма доза правна несигурност и ние трябва да отстояваме принципа на субсидиарност в тази връзка. Това е един особено важен аспект на доклада, защото докладчикът разглежда местното и регионалното равнище, които не засягат общата организация на пазара. Разглежда също така възможностите за правила, които задават минимални стандарти и общи дефиниции, които дават възможност за участието на широк кръг обществени организации, неправителствени сдружения, които работят в рамките на принципа на субсидиарност. Благодаря сега господин Пашка. Keďže е, на конци тохто року е, кончи платност viacerých благодаря, господин председател. Като имаме предвид, че до края на годината ще бъде преустановен, бъдат преустановени действията по повечето от мерките, трябва да преразгледаме настоящите правила. Съгласно настоящите разпоредби, най-вече на местните органи бе наложена прекомерна административна тежест, не бе осигурена и достатъчна правна сигурност. Реформирането на правилата за държавните помощи трябва да доведе до по-високо ниво на прозрачност и до по-лесни за прилагане разпоредби, така че те да се прилагат по-ефективно на местно ниво. Това ще повиши и качеството на услугите от общ економически интерес. Госпожа Регнер. Благодаря, господин председател, за това, че още веднъж ми дадохте думата. Уважаеми дами и господа комисари, първо искам да благодаря на Петър Симон за работата, която извърши отвъд между партийните граници както и за личния му ангажимент в работата по този доклад. В него призоваваме комисията до края на тази година да предложи пакет от мерки. Разбира се, парламентът съгласно член 14 от договора от Лисабон трябва да участва в законодателния процес. Комисията изисква от всички заинтересовани страни максимална прозрачност, но в противорез с това свое изискване тя клони към по-скоро политически решения, които налага по ускорени процедури на вземане на решения. А Европа съществува на ниво общини и региони. Ето защо за мен е очудващо, че именно онези, които разработват политики на местно и регионално ниво, не са в центъра на вниманието на комисията. С това се извършва посегателство върху автономията на държавите членки. Искам още веднъж да наблегна на принципа единни в многообразието един от основните принципи в Европейския съюз. Обръщам внимание на комисията на член 14 от договора и на възможностите да го претворим в реалност. Благодаря, госпожа Ройтова. Благодаря, господин председателю. Големи са разликите между държавите членки, е, когато става дума за начина на определене на обхвата на понятието услуги от обща економически интерес е, и е, начина по който определят подкрепата си. Трябва да подкрепим комисията, трябва да настояваме на упростяване на правилата за държавните помощи и да подкрепим комисията при въвеждането на повече прозрачност и по сериозен контрол върху държавните помощи. Често пъти се възлагат договори за такива услуги, което е източник на много обширна корупция трябва да бъде оказвано необходимото съдействие комисията да разследва съмненията за неправомерност при отпускането на държавни помощи. Често пъти комисията е използва информация само от съответните министерски чиновници, които всячески се опитват да я укрият. Сега давам думата на госпожа Басеско. De interes economic general contribuie благодаря, господин председател. Услугите от общ економически интерес допринасят за благосъстоянието и конкурентоспособността на държавите членки. Те са от основно значение в борбата срещу социалното неравенство. Компенсаторните плащания при предоставянето на подобни услуги не бива да изкривяват конкуренцията и да се отразяват неблагоприятно върху други държави. Трябва да се съблюдава точно принципът за субсидиарност. Съгласно един от протоколите към договора от Лисабон, държавите членки разполагат с компетенции при предоставянето на услуги от общ економически интерес трябва да се преразгледат нормите за предоставяне на подобни услуги. Европейският съюз трябва да подкрепи усилията на държавите членки за осъвременяването на услугите от общ економически интерес и за тяхното приспособяване към нуждите на гражданите. Обществените услуги в Румъния са уредени от специални нормативни актове в зависимост от областта, в която се предоставят. Председателят, благодаря ви. Има ли други желащи да се изкажат? Мисля, че дадох думата на всички. Господин Дали. Благодаря ви още. От името на заместник-председателя Алмуния най-напред искам да благодаря на господин Саймън за доклада му за реформата на нормите на Европейския съюз за държавните помощи относно услуги от общ економически интерес. Също искам да благодаря на комисиите по економически въпроси, промишленост и е, вътрешен пазар и на всички техни членове за приноса им към доклада. Обеден съм, че обществените услуги играят ключова роля в европейския социален модел, защото те допринасят за социалната стабилност и сближаването на отделните региони. Затова услугите от общи економически интереси са един от основните ми приоритети в сферата на държавните помощи по време на моя мандат. Радвам се, че е толкова интензивен дебатът по тази тема между парламента, другите институции на Съюза и всички всички заинтересовани. Особено приветствам участието на парламента в тези разисквания. То отразява значението, което парламентът придава на създаването на ясна нормативна уредба за този тип услуги. Припомням, че реформата ни се опира на три цели – упростяване, изясняване и по-разностранен, по-разнообразен подход. Тези цели сме разработили подробно в съобщението си от месец март. От тогава сме обнародвали проекти на текстове, е, с които показваме как според нас целите трябва да бъдат превърнати в норми. Отговорът на публичното допитване по проекта на текстовете беше е, богат и ползотворен. Мога да кажа, е, че насоката на реформата в общи линии се споделя от всички, въпреки че участващите сектора имат различни виждания за детайлите на промените. За това в идните седмици ще работим за по-нататъчно усъвършенстване на нормите, които предлагаме във връзка с трите цели. Докладът на парламента не би могъл да бъде по-навременен. Той взема предвид нашите проекти и дава конкретни предложения за по-нататъчното им усъвършенстване. Той ще бъде много ценен принос в този смисъл. Нека накратко се спра на трите основни въпроса в доклада на господин Симон. Е, основно средство за упростяване в реформата ни е новият регламент De Minimis. Този е, доклад визира а, липса на потребност от а, е, прак възоснова на размера на големината на общината при използването на правилата за държавните помощи. Така ще бъдат направени тези правила по-гъвкави, отколкото е сегашният едногодишен прак. Ще се премине към тригодишен подход. На второ място, докладът изисква допълнителни социални услуги, които да бъдат уредени чрез решение. Социалните услуги имат много важна роля в нашето общество и не е толкова необходим строгият контрол. За това при по-разнообразния подход в нашата реформа те се ползват от изключение от задължението за уведомяване и от по-снисходителни критерии за съответствие с решението. Открит съм за оценка на доказателствата и доводите за подобряване на обхвата и уреждането на социалните услуги при необходимост. Трето, парламентът смята, че комисията не може е, да определя е, критерии за ефективност при сегашните норми за държавните помощи. Искам е, да подчертая, че сегашните проекти не изискват предприятията да бъдат ефективни или ефикасни в дейността си, нито пък комисията има позволение да проверява тяхната ефективност но зная, че някои от вас се страхуват от подобни промени. Ако сме възприели някакви стимули за ефективност, те се прилагат само големи структури сектори с търговска ориентация, които подлежат на нашата оценка съгласно уредбата. Това се подкрепя и от доставчиците на услуги, както и от другите заинтересовани. Като се имат предвид бюджетните ограничения във всички държави членки, на мен ми се иска всички да имат възможност да се ползват от достъпни под джоба и ефективни публични услуги. Още веднъж ви благодаря сърдечно за приноса ви към тази реформа. Председателят, благодарим ви, господин комисарю, за вашето участие в разискванията. Ще гласуваме по доклада на господин Симон утре след 12 часа. Днешното заседание се закрива. Ще възобновим